Okay, colleagues, good afternoon, everyone. We are starting our meeting. Колеги, добър ден на всички. Нека започнем работа. Добавихме към дневния ред точка, заглавена актуална информация за тристранните разговори за директивата за сътрудничество за защита на потребителите и директивата за блокирането на достъп на географски принцип. Одобрявате ли тези две добавки? Добре. Съседанието ни се излъчва на живо по интернет. Добър ден и на нашите зрители. Разполагате и с приложението e-meeting, което сте добре дошли да използвате. Одобряване на протокола от заседанието ни от 24 и 25 април. Протоколът е одобрен. И апдейт на трайл. Преминаваме към актуална информация за тристранните разговори. По доклада на госпожа Дита Шаранзова става дума за регламента за сътрудничество между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите. Олга, имаш думата. Благодаря. Госпожи и господа, няколко думи за тристранните разговори. Протече вторият кръг от тези разговори. Бяха проведени редица заседания, посветени на технически въпроси. Мисля, че постигнахме значителен напредък. В редица области парламентът <clears throat> можа да отстои позицията си. Сега очакваме държавите членки да излязат с актуална информация Преговорите продължават. Разглеждаме различни альтернативи. В някои области Европейският парламент има ясни приоритети, като, например, силни органи за надзор. Европейският парламент се обявява и за засилване на ролята на организациите за защита на потребителите. Обявяваме се и за лоялни практики от страна на предприемачите. Комисията трябва да може да реагира категорично в случай на нарушения. И трите институции трябва да поемат ангажимент за подобряване на действащата нормативна уредба, както и за по-ефикасното и прилагане. Ако всички продължат да работят така добре, както и до сега, според мен това законодателно предложение ще е един много полезен инструмент, допринасящ за по-доброто прилагане на правилата на вътрешния пазар. Очакваме следващия кръг от тристранните разговори. Благодаря, Олга. Чудесно. Има ли коментари? Няма. <clears throat> Преминаваме към следващите тристранни разговори по регламента за блокирането на достъп на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на местопребиваване, националност или място на установяване в рамките на вътрешния пазар. Ружа имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Това бе първото заседание. То протече в много конструктивен дух. Участваха и докладчиците в Сянка, които в момента не са тук. Европейският парламент излезе с много съгласувана позиция. Тристранните разговори протекоха много добре. Имам някои проблеми, обаче проблеми с съвета. Става дума за проблематични въпроси, които наистина ще са предизвикателство за нас. Трябва колкото се може повече да се придържаме към позицията си по тях. Става дума за четири въпроса. Първо, приложимото право. Очаквахме това да е проблем. Става дума за това, кое законодателство да се прилага, когато едно дружество извършва дейност в друга държава членка. Тази разпоредба трябва да бъде разписана много ясно. Ние имаме ясна позиция, по която гласувахме тук. Според съвета има проблем, но мисля, че ще можем да се споразумеем. Вторият въпрос е свързан с ограничаването на пасивните, пасивното ограничаване на продажбите, т.е. когато доставчикът не позволява на търговеца да извършва трансгранични продажби. За съвета това е проблем. Включването на неаудиовизуалното съдържание – тук другата страна е готова да разгледа предложението ни. Ще има проблем с клаузата за преразглеждане. Ние предлагаме да се предвиди преразглеждане и при преразглеждането да се вземе предвид и аудиовизуалното съдържание. За съвета това е огромен проблем, а именно включването на аудиовизуалното съдържание в клаузата за преразглеждане. Заседанието бе кратко, но много конструктивно, така че смятам, че ще можем да намерим решение, което и да съответства на позицията, която си очертахме тук при гласуването. Благодаря на Роза. Има ли коментари по тази точка? Не. Преминаваме към Становището за процедурата за бюджета за 2018 година. Водеща комисия е Комисията по бюджет и става дума за предоставянето на мандат за тристранните разговори през месец юли. Днес предстои да разгледаме измененията и компромисните изменения. Даниел Далтън. Благодаря, госпожо председател. Много е важно да се запази нивото на финансирането на вътрешния пазар в европейския бюджет. Ясно е какви са допълнителните ползи от вътрешния пазар. От него проистича осезаема възвръщаемост за дънакоплаците. Тъй като има ограничения за дължината на текста на становището, не можах да опомена всички моменти и приоритети, свързани с вътрешния пазар. Благодаря на колегите за предложенията, които се опитахме да отчетем в четири компромиса, които разпространихме миналата седмица. Благодаря на НП за допълнителното им предложение по компромис 3 който проистича от първоначалното изменение 8. Приемам това предложение за подпомагането на новаторството, така че то да се разгърне в международен мащаб. Благодаря на Алде за предложенията им по компромис 1 и 2, които получихме днес през деня. Ще включим препратката, която те предлагат към отраслите и държавите членки. Кои са основните въпроси за нашата комисия? Знаем, че растежът и конкурентоспособността в бъдеще зависят от това доколко ще се приспособим към цифровата революция. Политиката за защита на потребителите е и сред основните хоризонтални приоритети по бюджета. Имам предвид Solvit и мрежата на организациите на европейските потребители. Друг основен инструмент за вътрешния пазар е митническия кодекс. Той също трябва да бъде подпомогнат надлежно. Освен това, трябва да има упростяване и по-добро прилагане на митническите процедури с цел борба срещу измамите. Трябва да се предвидят и високи стандарти в областта на стандартизацията. Така ще се повиши конкурентоспособността. Тук се намесват организациите за стандартизация. Важни са и малките и средни предприятия и инициативи за тяхното подпомагане, като Косме и други. Това са основните приоритети. Мисля, че сме сравнително единни по повечето от тях. Трябва да признаем колко е важно също така да проявим и фискална отговорност. Трябва да поставим акцента върху разходите за вътрешния пазар, но едновременно с това трябва да намерим и потенциални възможности за реализиране на економи по други бюджетни пера. Не беше лесно да изтъкнем това в това становище, тъй като в него можем да предложим само приоритети за разходите за вътрешния пазар. Вътрешният пазар е важен, но има и някои пера по бюджета на Европейския съюз, които, от които не проистичат такива ползи, като от вътрешния пазар. Като цяло сред групите има консенсус. Онези, които излязоха с коментари по компромисните изменения, изглежда са на едно мнение. Мисля, че можем да продължим бързо работа преди гласуването. Господин Антонио Лопес Историс от името на НП. Благодаря. Госпожо председател, господин Далтан. Най-напред искам да поздравя господин Далтан за чудесната му работа по доклада и за разработените компромисни становища. Аз ще настоявам да се включи а, коментар по член 8. Много важна идея е посланието към бюджетната комисия за отчитане на вътрешния пазар и защита на потребителите при изготвянето на бюджета за 2018 година. Има мандат за тристранните срещи за бюджета и основните линии на комисията ИМКО са отразени. Следва да напомним, че единия пазар е изключително важен за економическото сътрудничество и това е, това ще има голямо значение за възстановяването. Трябва да подчертаем значението на малките и средни предприятия, както и микропредприятията те трябва да бъдат подпомогнати в процеса на цифров преход. Трябва да им се осигурят възможности и стимули за разширяване, за новаторство и за достъп до нови пазари и да им помогнем да увеличат конкурентоспособността си. Има нужда от повече средства за Косме и за мрежата малки и средни предприятия. Най-сетне следва да подчертаем значението на европейската мрежа на потребителите. Тя има нужда от достатъчно средства, за да може да осъществява своята мисия която е свързана с информиране на гражданите за техните права. Никола Данти има думата от името Носили сте и демократите. Благодаря. Госпожа Мария Грипини не може да присъства. Ме помоли да прочета нейните коментари. Най-напред благодаря на докладчика господин Далтан и докладчите в Сянка за доброто сътрудничество. предподготвени с 44 компромисни споразумения. Необходимо е да се засили конкурентоспособността в рамките на Европейския съюз и затова е необходимо адекватен бюджет, който да подпомага прехода към цифров единен пазар и процесите на интернационализация и индустриализация на МСП. В също така трябва да се дефинира европейска политика, която да гарантира защита на потребителите, но също така и разработване на норми за повече сигурност и наблюдение на продуктите, особено в цифрови единен пазар. Стандартите са един задължителен елемент за конкурентоспособността на вътрешния пазар. Следователно е необходимо да бъдат включени всички потребители заинтересовани страни в процеса на стандартизация. Освен това, поставям акцент върху значението на МСП и на кръговата економика. Насърчавам економиката да разработи специални програми за бюджета, която да улеснява експорта към трети страни през проучване на пазар, економически мисии и участие в международни прояви. Най-сетне е необходимо да се насърчи комисията да предвиди повече средства в рамките на Хоризонт 2020 и стратегическия план ЕФСИС да се подобри функционирането на единия пазар и да се подпомогнат нези предприятия, които отдават преимуществено значение на заетостта и новаторството. Благодаря. Не виждам други докладчици в сянка, за това ще дам думата на останалите колеги. Има ли коментари? Ако няма такива, искам само да ви напомня, че докладчикът във водещата комисия е Сигфрид Морешан. Е, имаме 16 изменения, 4 компромисни изменения се обсъждат. Не е ли така? Ако докладчикът има желание да обобщи, заповя. Съвсем накратко, съгласен съм с почти всички коментари, направени от колегите, особено за МСП и се надявам, че това ще бъде отразено в компромисите. Мисля, че между нас има единомисли. Благодаря ви. Благодаря. Гласуването в ИМКО ще бъде на 8 юни. Срока за внасяне на изменения е 13 юни. Благодаря на Даниел. Сега преминаваме към следваща точка. Космическа стратегия за Европа. Разглеждане на проект за становище. Водеща комисия ИТРЕ. Докладчик по становище Евелин Гепхарт. Дава ми думата. Благодаря, госпожо председател. Най-сетне и аз можах да изготвя становище, което не е напълно политически противоречиво и това ми достави много повече удоволствие, отколкото становища в други сфери. Искам да благодаря на колегите, които внесоха изменения, които обогатиха моя проекто доклад аз внасям 6 компромисни предложения за изменение. Всъщност аз не трябваше да кажа компромисни изменения, а обобщаващи изменения, защото нямаше големи противоречия, просто се включват е, различните аспекти в тях. В първото компромисно изменение подчертаваме, че Европа трябва да използва възможността в сферата на космическата индустрия да заеме водещо място в света и по този начин да подкрепи растежа и създаването на работни места. Във вторият е, компромис, второто компромисно изменение, приканваме комисията да осигури и да подпомага развитието в сферата на космическата индустрия. В третото компромисно изменение подчертаваме и предлагаме, че космическите технологии трябва да дават решения за политически е, решения, като например климатичните промени, миграция, граничен контрол и така нататък. Тоест, е, те могат да бъдат от много голяма полза тук. В четвъртото компромисно изменение ние искаме да подкрепим насърчаването на международните принципи за отговорно поведение в космоса, е, да не се допускат компютърни атаки срещу космически системи и всъщност всеки трябва да носи отговорност, нещо, което се разбира от само себе си, но следва винаги да се подчертава. В петото компромисно изменение подчертаваме, че следва да се положат грижи комерциализацията на а, системи за а, дистанционно наблюдение представлява предимство за предприятията, като за тази цел трябва да бъде създадена правна рамка, така че да бъдат защитени в правно отношение данни от нерегламентиран достъп. Това би подпомогнало избягването на деформации на конкуренцията на вътрешния пазар. Необходимо е да се спазват единни правила, да бъдат въведени такива и е, всички бяхме едини по този въпрос. В шестото компромисно предложение ние приканваме комисията да изпълни необходимите мерки, които да помогнат на вътрешния пазар а, да въведе програмите Етнос, Галилео и Коперник. Аз мисля, че това е нещо, което се разбира от само себе си. Още веднъж благодаря на колегите за приятното сътрудничество по този доклад. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, Евелин. Сега от името на политическите групи започваме с НП. Антонио Лопес има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо докладчик, първо искам да изкажа благодарност за този доклад, защото той представлява добра основа за сътрудничество и освен това е много добър текст, който може да се представи в ИТРЕ. Когато се запознах с текста, аз мисля, че ние бихме могли да подчертаем повече проблемите на потребителите и тяхната закрила. Аз мисля, че Хоризонт 2020 и програми като Етнос, Коперник и Галилео е всъщност те са нещо, което е много добре обмислено също така по отношение на растежа и услугите, които да станат по-сигурни. 2200 работни места се предлагат в космическата индустрия и е, имаме до 400 милиарда евро, които са предоставени на разположение. Между 2014 и 2020 година се предвиждат големи инвестиции. Мисля, че тези инвестиции в крайна сметка ще доведат до там, че нашите е, предприятия в космическата индустрия могат да бъдат укрепени и всъщност е, решенията в сферата на космическата индустрия засягат климатичните промени, е, изследователската дейност, борбата с пожари, прогнозиране на природни бедствия и също така космическата стратегия за Европа трябва да изиграе по-силна роля като глобален фактор – и аз мисля, че това би е, засилило автономността на Европа по отношение на космическата индустрия. И всички тези данни и услуги, които проистичат от космическата индустрия, служат за различни публични политики, като, например, е, прецизно селско стопанство – установяване на наличието на нефтени ресурси и също по-лесно използване на получените в този процес данни. Това означава, че темата оперативна съвместимост на всички данни наистина е много важна. Аз мисля, че в този положителен смисъл Европейската стратегия космическа стратегия трябва да бъде в полза на потребителите, в полза на пазара, може би мисля по-прагматично в този случай. Що се отнася до компромисните изменения, моля да разгледате още веднъж компромиси 1 и 2. За мен те не са свързани толкова с разходи, колкото с дългосрочни инвестиции. И може би компромис 5 искам да спомена сега. Тук имам известни малки съмнения, но смятам, че ще успеем да ги разгледаме преди да изтече срока за представяне на доклада. Сега Данил Далтон от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда е, кратък и аз съм, искам да благодаря на докладчика. Тук има общо взето консенсус в парламента. Всички сме съгласни за това, че космическата стратегия има, е от полза за развитието и тя осигурява добра възвръщаемост на инвестициите на обществени средства. В предстоящия преглед на МФР има призив да се увеличат средствата. Аз не съм против, но смятам, че принципът за фискална неутралност трябва да се запази в космическата стратегия или пък поне да отчетем, че ако ще искаме повече инвестиции в определена област, трябва да намалим инвестициите в други области с по-малка стойност, защото космоса може да, бъде, да се окаже черна дупка. Сумите, които можем да инвестираме са на практика неограничени, но разходите трябва да бъдат контролирани. ЕКАРЕ внесе още едно изменение, за да насърчава резултатите от финансирани от данакопаците изследвания да бъдат публикувани. Това ще има полза за економиката цяло и тези ползи трябва да се е, реализират на максимално широка основа. Благодаря на докладчика. Смятам, че вървим по прав път е, и както казахте в началото, много е хубаво е, да работим по въпрос, който не предизвиква политически спорове. Сега от името на либералите. Бивш... Както беше казано, ние не можем да не подкрепим приоритетите, именно засилване на ролята като глобален фактор, бизнес възможностите и за малките и средни предприятия и сътрудничеството, европейското сътрудничество в областта на космическата стратегия изглежда безспорен. Е, смятам, че становището трябва да постави акцент върху следните въпроси – първо, необходимостта от амбициозна космическа стратегия, която да даде тласък на растежа. Тук се позвавам на трето изменение. Второ, трябва да има по-добър достъп до данни, получени с космически средства. Тук е, има сериозен потенциал за МСП и за изследователските центрове. На трето място, в светлината на преразглеждането на кодекса за далекосъобщенията и на вътрешния пазар, би било разумно да реформулираме текста за спътникова свързаност. Това може да се окаже альтернатива към наземните мрежи. Тук трябва да използваме съществуващият натрупан потенциал. това е от мен, на госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря, Мортън. Джулия Рейда току-що пристигна. Пристигна съвсем на време от името на зелените. Не се притеснявай. You, Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика госпожа Гепхард за компромисните изменения, които отразяват много от направените от нас предложения и с радост ще ги подкрепим. Има още две изменения, които внесахме. Те не са обхванати в компромисните изменения. Бихме помолили докладчикът и другите политически групи да дадат подкрепа за тях, тъй като те добавят важни елементи към космическата стратегия. Става дума за изменения 16 и 23. За да постигнем амбициозните цели на, амбициозната, на космическата стратегия, ние трябва да насърчим разработването на альтернативни технологии за изстрелване. Това съответства на съществуващата практика. включено е в, инициативата за космоса и искаме да потвърдим тази практика и това е смисълът на изменение 16. В изменение 23 призваме държавите членки да използват технологията за криптиране, за да се гарантира сигурността на комуникациите, издържливостта на инфраструктурата. Всичко това е очевидно изключително важно за дънакоплаците, които съфинансират тази технология. Ние трябва да направим така, че средствата да не се инвестират в уязвима инфраструктура, а инфраструктура, която използва здрав издръжлива технология за криптиране и инвестициите в космоса да се извършват отчитайки необходимостта от издръжливост. Надявам се, всички ще съгласите, че принципа за предпазливост трябва да се спазва и когато настояваме за повече разходи в тази област. Не надяваме се, че и двете компромисни изменения и тези две допълнителни изменения могат да се подкрепят и благодарим на докладчика за чудесния доклад. Председателката благодаря Джулия. Някой друг иска ли да вземе думата? Искам да ви напомня, че гласуването ще бъде в нашата комисия на 8 юни, в ИТРЕ на 23 юни. Сега думата има докладчика, за да обобщи дебата. Благодаря. Искам още веднъж да изкажа благодарност и наистина Бих била благодарна, ако моите колеги поработят още малко по изменение 2, където става дума за разходи и инвестиции. Да, там подходът трябва да бъде положителен, но все пак бих ви помолила да изпратите вашите становища в писмена форма и да ми поясните също писменно, е, Става дума за колегите от НП, за съжаление забравих името. Е, колегата от НП имам предвид, който изрази е, съмнение, ако може в писмена форма да ми ги изпрати, за да мога евентуално да включа неговите аспекти в доклада. Е, да, е, да, вие разбирате немски чудесно, тъй като виждам, че говоря с вас току-що. Така че много ви моля, изпратете ми вашите коментари писменно по е, компромис 2 и 5, за да бъда сигурна, че ще намерим добро решение. Да, когато става дума за инвестиции в тези сфери, аз винаги ги подкрепям, тъй като те са много необходими там. Така че е, много ви моля, пояснете също и вашите опасения във връзка с е, компромис 5. Да, защита на потребителите, автономия на космическите изследвания, технологии за криптиране. Всичко това са важни теми. Аз ще ви изпратя своевременно и моят лист за гласуване, за да видите как са разположени отделните изменения, но доколкото си спомням, госпожо Реда, аз вземам взех предвид и внесените от вас изменения. Uh, Благодаря. С това приключихме по тази точка за космическата стратегия за Европа. Работихме много ефикасно и много бързо до тук, колеги. За това сега можем да прекъснем до 4 часа. В 4 ще продължим с гласуванията.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

нашел здесь организация Това е опънка. Thank you.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

на комисията.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

Any socialist wants to give me the voting list? Hey, I forgot. You by the way. I'm really sorry. I forgot. Salut, ça va bien ça va Ça va, ça va. Bon. ici Non, je vais mettre Добре дошли отново, колеги. Добре дошли на всички. Започваме с гласуването. Всички ли си носят картите за гласуване? Okay, we wait for you, or is it arriving? Вие не си носите картата, да ви изчакаме ли или ще ви я донесат сега веднага? Then we go with show of hands, maybe. No, it's arriving. Ще ви я донесат. Okay? Okay, colleagues, we start with a vote on the cross-border parcel. Гласуваме по становището за трансграничната доставка на колетни пратки. Докладчик е Билиана Борзан. Тук ли е тя? Добре, здравейте. Искате ли да вземете думата? Хай, чао. So, So we proceed to the vote. Пристъпваме към гласуване. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 130 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Изменение. Искате да проверим по 130 ли? Моля, гласувайте. Check is closed. Край на гласуването. Okay. Отхвърля се. Изменение 131 и 132 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18А. Намерихте ли го? За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 228 и 229 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно изменение 20 Гласуваме го заедно с компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 268 и 273. Ще гласуваме анблок от 268 до 273 за, против, въздържали се, приемат се. Електронна проверка. Проверяваме изменения от 268 до 273. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение. Whole... Yeah, yeah, yeah, yeah. Sorry, sorry. So we go to amendment 200. Изменение 284. Извинете, 285 за. No, it falls. We have deleted the article. It falls because amendment 268 отпада, тъй като бяха прияти 268 до 273. 285 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 23. Заедно с компромисно изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 46. За, против, въздържали се. Електронна проверка по 46. And check is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 53. За, против, въздържали се, приема се. Изменение Искате да проверим ли? Електронна проверка по 53. vote, Моля, гласувайте, колеги. okay, close the... Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение. Извинявайте, изменение 55. За. 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 55. За против, въздържали се. Ще проверим по изменение 55. Check is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3А за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 отпада. Изменение 67 за, против, въздържали се, електронна проверка по 67. And it is adopt... Приема се с 18 на 17 гласа. Изменение 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76. За, против, въздържали се, електронна проверка по 76. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. Или не. Изменение 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение. Проверка по 83. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. За против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 отпада. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 и 103 за, против, въздържали се, Отхвърлят се. Изменение 104. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте по 104. And it is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 101. За против, въздържали се, приема се. Изменение 105 и 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 отпада, 108 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля гласувайте по 108. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14. Няма да гласуваме по него. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст, гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Приема се с 28 гласа за, 6 гласа против и 2 въздържали се. Поздравления за докладчицата. и сега, колеги, преминаваме към доклада за европейските стандарти, прилагане на регламент 1025 от 2012. Докладчик е Марлене Мици. Искате ли да кажете нещо? Имате думата. Искам само да благодаря много на докладчиците в Сянка, с които работих много добре. Благодаря и на политическите съветници. Oh, сега преминаваме към гласуването. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за,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 Сега преминаваме към изменение 11 от ИТРЕ. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 от Итре за. При, счита се за прието. Изменение 6 от Тран за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 от Тран за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против против, въздържали се, приема се. И 3.22 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, проверка. Проверяваме 59, край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, 17 против. Изменение 8 на тран за, против. Въздържали се, приема се компромисно изменение 10 за, против. Въздържали се, приема се. И 3 5 за, против. Въздържали се, приема се компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 като допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? 53-63. Проверяваме 63-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 70. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 72. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 и 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 тран за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. И 3 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Итре 42 за, против, въздържали се, приема се. Тран 11 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 3 Тран за, против, въздържали се, приема се. Измерение 76 за, против, въздържали се, проверка на измерение 76. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измерение 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, проверка. Проверяваме 78 изменение, край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема. И 27 за, против, въздържали се. Проверяваме и 327. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, 17 против. И 326 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 93 за. Против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 97. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 98. За. Против. Въздържали се. Проверка. Колеги, резултатите са много близки, е, така че вдигайте ръка, защото в противен случай трябва да правим е, при всеки въп проверка. Отхвърля се. Изменение 99 за. Против. Някои гласуваха и за и против. Така че, моля ви, решете. Сега ще направим проверка по изменение 99. Край на гласуването. 19 за, 17 против. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 100 и първо изменение за против, възражали се, приема се. Измерение 102 за, против, възражали се, приема се. 103 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно измерение 18 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 106 моля ви, вдигайте ръка за. Против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 19 и компромис. За. Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Тран 13 за, против, въздържали се, приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 тран за, против, въздържали се, приема се. 123 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. Правим проверка за, за изменение 125. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 126 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение. А, извинявайте, изменение 127 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 23 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за. Против. Въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се 136, е оттеглено, 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно измерение 27 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Тран 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 149 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, правим проверка за изменение 150. Край на гласуването. Приема се. Изменение 151. За. Против. Въздържали се. Приема се. 152. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 26. За против, въздържали се, приема се изменение 37, изменение 156, за, против, въздържали се, приема се. Точки от преембил, изменение 1, за, против, Вдигайте ръка, моля ви. Проверка. Ще стане по-бързо. Първо изменение. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Никола иска да проверим. Няма проблем. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването отхвърля се. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласуваме 17-то изменение. Край на гласуването. Приема се с разлика от един глас. Приема се. Изменение 18. За, против, въздържали се, отвърля се. Компромисно изменение 31. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Прове, правим електронна проверка за изменение 23. Край на гласуването. Приема се. Изменение А. Тран. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване, колеги, в електронен вид. Приема се 34 гласа за, 0 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Приключихме гласуването по европейските стандарти прилагане на регламент 1025-2012. Сега преминаваме към последното гласуване и моля ви вдигайте ръка. Докладът по по-дълъг жизнен цикъл на продуктите, ползи за потребителите и дружествата. Докладчик е Паскал Дюран. А, Паскал, искаш ли думата? Не. Тогава започваме. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4а за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 124 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 124. And it is adopted. Приема се с 19 на 16 гласа. 125. отпадам. 127. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. We check 120. Гласуваме електронно по 127. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143 за, против, въздържали се, електронна проверка. По 143. Моля, гласувайте край на гласуването. От... Приема се с един глас разлика. 17 на 16 глас. 144. Моля, гласувайте. And the vote is... Край на гласуването. Приема се с 18 на 17 глас. Гласуваме електронно по нищо, защото отпада. 13-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 151 оттеглено. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 168 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 15 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение Устно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 205. Моля, гласувайте електронно. On 205 and the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 18 гласа. Изменение 206. Или не. 207. Моля, гласувайте. I am right. Always. And it is Отхвърля се с 20 на 15 гласа. Изменение 209. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 224. Моля, гласувайте. The vote is... Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 17 гласа. Гласуваме по 225. Край на гласуването. Отхвърля се 17 на 17 глас. NV3. Не можем да ги гласуваме заедно. NV3 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV1 за, против, въздържали се, приема се. NV4 за, против, въздържали се, приема се. NV6 за, против, въздържали се, приема се. NV8 за, против, въздържали се, електронна проверка. Гласуваме електронно по NV8. Приема се с 19 на 15 гласа. NV9 за. NV9 отпада. NV10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV12 отпада. NV15 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV16 до NV16 за, против, въздържали се, приема се. Можем да гласуваме заедно NV17 до NV26. Съгласни ли сте? NV17 за. Няма да ги гласуваме заедно. NV17, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 18 на 17 гласа. NV19, моля гласувайте. Close. Край на гласуването. Отхвърля се. NV20. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 17 гласа. NV21. Моля, гласувайте. And close. Край на гласуването също много близък брой гласове за и против. Отхвърля се. NV23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. NV26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Енви 27 за, против, въздържали се, приема се. Енви 31 за, против, въздържали се, приема се. NV34 отпада, NV36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Може ли да гласуваме заедно 40 и 41? Не, добре. NV40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 15 гласа. NV41. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. NV46 за, против, въздържали се. Приема се. NV47. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. НВ 48 за, против, въздържали се. Приема се. НВ 49. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Позоваванията. On block 18 to 22. Може ли да гласуваме заедно 18 до 22? Извинявайте, едно до три. Не, добре. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точки от преамбюла. Гласуваме по 4. Моля, гласувайте. Thank you and it is adopted. Приема се. Точка от преамбила 5. Моля гласувайте. And it is adopted. Приема се. Номер 6. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 7. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Номер 8. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Номер 9. Моля, гласувайте. Отпада всъщност НВБ. За.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 Изменение 13 отпада. Изменение 14 и 15 също. 16 също отпада. 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение NVA. Моля, гласувайте. Is... Край на гласуването. Отхвърля се. NVJ. Моля, гласувайте. Is... Край на гласуването. Отхвърля се. NBL за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. Изменение 26 за, против, въздържали се,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 And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. С 17 на 17 гласа. 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 35-то. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 37. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 39. Моля, гласувайте. And it is adopted. Приема се. Изменение 40. Моля, гласувайте. And it is... Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 42. Моля, гласувайте. 42. 42. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. НВЦ. Моля, гласувайте. NVC. Гласуваме по NVC. It is... Sorry? Rejected. Отхвърля се. NVD. За, против, въздържали се, приема се. NVE. Е. За, против, въздържали се, приема се. NVF. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NVG. За, против, въздържали се, приема се. NVH за, против, въздържали се, приема се. NVI за, против, въздържали се, приема се. NVK. Моля, гласувайте. It's rejected by one. Отхвърля се с един глас разлика. NVM. За, против, въздържали се, приема се. NVN. Моля, гласувайте. And it is Адопция. Приема се. НВО за, против, въздържали се, приема се. НВП за, против, въздържали се, приема се. НВК за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст. Гласуваме електронно. The vote is closed. Край на гласуването. 34 гласа за, няма гласове против, един въздържал се. Поздравления за докладчика. С това приключихме с гласуванията за днес. Колеги, моля останете в залата. Все още не сме приключили с заседанието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Унези, които напускат залата, моля да го направят безшумно. Ще помоля любезно координаторите да останат. La